Добро утро, уважаеми дами и господа. Е, искам да ви поздравя най-сърдечно с, е, е, пристигането на нашето заседание. То вече започва. Преди да преминем към дневния ред, ще дам думата на Ауди за няколко думи. Господин Ауди. Благодаря ви. Исках да се спра на тълкуването на член 191 от договора. Това тълкуване